Европейския парламент и това са двама господа Соснерц и Габелич, които ще бъдат депутати, всъщност са избрани на 22 март и на 4 април съответно ще заместят Корвин Мике и Нилсън. Добре дошли, колеги, искам да припомня, че имате пълни права в Европейския парламент, както и в неговите органи, както е записано в правилника. След, изборите на, след избора на Джани Питела и Матео Салвини като сенатори в Сената на Италианската република и господин Лоренцо Фонтана а, като член на Камерата на депутати, обявяваме техните места за освободени от 23 март. След подаването на оставка на Жан-Пол Денана, парламента отбелязва освобождаването на това място от 11 юни и ще информира националните органи. Комисията по конституционни въпроси